że my byliśmy, jesteśmy zwolennikami wysłuchania publicznego. W warunkach, kiedy tuż przed... Ние бихме искали изслушването да бъде публично. Преди да започне това заседание, председателите на групите присъстваха и те бяха за това заседанието да се проведе при закрити врата без да се гласува. И след това ние потвърдихме, че няма да го включим в дневния ред за днес. Т.е. няма да предлагаме да се гласува за публично изслушване и при, или при закрити врата. Има общо съгласие, че заданието трябва да бъде при закрити врата. Ако гласуваме, позицията на НП си остава непроменена. Ние предложихме публично изслушване и ако се гласува, ни ще се върнем на първоначалната позиция. Коментар извън микрофона. Председателката, сега искам да ви помоля – проведахме разискване с служители на НП. Господин Гжип каза пределно ясно какво иска групата. И сега ви призовавам да гласувате с, вдигане на ръка дали приемате заседа... решенията на разширеното бюро. Процедурен въпрос. Госпожо председател, след всички объркващи събития, най-очевидното и най-демократичното, което следва да направим в края на краища, ние сме парламент, е да гласуваме предложението на господин Танък. Тоест, изслушването да се проведе при закрити врата или да бъде публично. Това е, което предлагам от името на групата на НП, т.е. да гласуваме веднага предложението на господин Танък. Um, so, uh... И така, имайте малко търпение. Предложението на разширения състав на бюрото е да се проведе изслушване при закрити врата. Господин Танък предлага публично изслушване. Можем да проведем едно гласуване. И сега, нези, които са за публично изслушване, моля да вдигнат ръка. Кой е, Кой предпочита при закрити врата? Четирима. И така, ще проведем публично изслушване. Също така, господин Танък, за да не възникнат проблеми утре, обсъдихме формулирането на обща политика за това колко време преди избори да се проведе обществено изслушване. Ако проблемите, които се обсъждат, нямат отношение към изборите. Господин Халвит има думата. 30 секунди, госпожо председател. Много съжалявам, че компромисът между групите не се реализира. Искам сега обаче да ви обясня позицията на нашата група. Аз не съм приятел и застъпник на господин Чавес и съм за това да се огледа внимателно политиката му. Смятам обаче, че едно публично изслушване преди изборите може да бъде изтълкувано като предизборна кампания и намеса. Ето защо ние решихме, че този компромис е най-добрия. Ето това е моето обяснение. Благодаря, господин Тавареш. Ние проведахме заседание на решение състав на бюрото. И въпросът заседание при закрити врата вече беше компромис. Няколко групи положиха усилия да съобразят с, с, направиха усилия да съобразят с решенията на ЕНП. Нека само да им напомня, че никой няма да спечели от това, че Европейският парламент се намеси във вътрешен спор по този начин. В нашата подкомисия ние се намесваме в полза на зачитането на правата на човека. Ако обаче това навреди на доверието в институцията и комисията, никой няма да спечели от това и нямам съмнение, че бумеранга ще се върне. Ще обобщя дебата. Много работа ни предстои, но съвсем накратко. Господин Танък и моята група е за забрана на изслушвания за страни в период преди избори това би било в противоречие с вече утвърден прецедент в страни като Русия, Украина и много страни в Азия. преди избори са били приемани резолюции по въпрос, свързани с нарушение на правата на човека. и сега идеята е, да не се обсъжда въпрос, който би могъл да бъде изтълкуван като нарушаване на... Като, може да бъде изтълкуван като вмешателство. Не виждам защо това се случва, се тълкува като вмешателство. Съвсем различно, ако държавен ръководител отиде в Венецуела и изрази подкрепа за Чавес. Това е съвсем различно. Само, че ако парламент като нашия не се чувства свободен да изрази становището си, това би било в противоречие на смисълът на парламента. Господин Видал Квадрас, благодаря. Мисля, че това, което правим сега е обяснение на вод, тъй като вече гласувахме. Въпросът вече е решен. Разбира се, слушах много внимателно казаното от господин Халет и, и слушах и господин Тавар. Всичко това е много интересно, разумно. Познаваме всички тези аргументи. Гласувахме. И въпросът е решен. При всички случаи това е полезен прецедент, с който да съобразяваме с бъдещи подобни събития. Можем да подхождаме по, по, по по-спокоен начин. Вече няколко години съм в тази комисия. Много пъти сме говорили за Латинска Америка, за Африка, за Азия. И една характеристика на тази комисия е, че винаги сме залагали на прозрачността, на демократичния дух. Винаги те са царували в тази комисия. Ето защо мисля решението това изслушване да бъде публично е правилното решение защото е нужно ние да сме гласът, който ще говори за тези проблеми. Ние никога не може да знаем след това как ще, бъде тълкувани, как ще бъдат тълкувани нашите действия. В крайна сметка това не е наш проблем. Ние не сме журналисти, ние сме депутати, от подкомисията по права на човека. Ще дадем глас на всички мнения. Благодаря много. Thank you. And now I come to the next... Благодаря ви. С това преминаваме към следващата тема съобщенията на председателя. Тук има добри новини и много е хубаво, че правителството на Тайланд премахна смъртното наказание при малолетните и непълнолетни престъпници. Това е много радостно, тъй като в този район има доста държави, които все още са със смъртно наказание. Процедурен въпрос. Аз разчитах на колегите е, да проведем дебата за бизнеса и човешките права, но сега е, съм леко разочарован от промяната в дневния ред. Освен това, е, виждаме, че се налага решение, което не знам дали се взе демократично. Жалко е това. Благодаря ви. Нека продължа с бележките на председателя. Трябва също така да ви уведомя, че проведохме заседание заедно с колега от кабинета на господин Шуц. Това беше заседание с представител на Иран. Не господин Еркани, друг представител, пред когото успяхме да изразим своето негодование от това, че господин Адракани е осъден заради вероотстъпничество. Но положителното тук е, че поне вече не го заплашва смъртно наказание. Освен това, имаме посланието на госпожа Аштън и на господин Шулц, отправено към правителството на Гамбия с молба да спрат процедурата по екзекутирането на 9 осъдени. Знаете, че там има промяна на политиката след един дълъг мораториум върху смъртното наказание. Също така трябва да ви уведомя, че проведохме заседание с всички ръководители на делегации в Европейския съюз. Това беше много полезно заседание в Комисията по външни работи. Проведе се тук, в парламента. Обсъдихме стратегията за човешките права в различните държави. Повечето представители на делегации на ЕС заявиха, че инициативата е полезна, но Проблемът възниква във връзка с факта, че не винаги се получава обратна информация. Понякога се чака повече от година. Проведохме и обмен на мнение с господин с новия специален представител на Европейския съюз за човешките права. Сигурно много от вас го изслушаха в пленарна зала. Много е насърчително, че той ще работи в тясно сътрудничество с парламента. През ноември планираме среща с него в нашата комисия. Тогава той вече ще започна работа на своя пост. Мината седмица в Страсбург се прие резолюцията срещу убийството на миньори в Южна Африка. Е, има и настояване за започване на безпристрастно разследване. Ясно е обаче, че ще трябва да се намери решение на конфликта между Националния съюз на миньорите и от срещната страна. Прие се и за Миянмар, Бирма, относно насилието срещу мисулманската общност Рухинга. Надяваме се, че правителството ще окаже подкрепа на хуманитарните работници. Сигурно си спомняте, че този въпрос беше залегнал в дневния ни ред през месец юли, но дългосрочно също така искаме да насърчим правителството да намери политическо решение, да се даде политическа идентичност – на тази общност, така че те да се възползват от правата си на граждани на Миянмар. Приехме и резолюция относно Азербайджан. Заради делото на господин Рами Сафаров, с тази резолюция насърчаваме Европейския съюз да заеме по-активна позиция по отношение на конфликта в Нагорни Карабах. Имаме и резолюция, която дава отговор на предишни въпроси. Ние заклеймяваме погазването на човешките права и се обръщаме към членовете на съвета за сигурност с молба да започне разследване на погазването на правата на човека в Сирия и препращане на въпроса към Международния наказателен съд. Имаме и протоколите от заседанията през май, юни, две заседания през юли, няма възражение, можем да ги одобрим. С това преминаваме към много интересното изслушване по бизнеса и човешките права, насърчаването на човешките права чрез едно отговорно, прозрачно бизнес поведение. В миналото сме разглеждали тези въпроси, когато сме говорили за ситуацията в различните държави. Много е добре, че сега можем отново да се спрем на въпроса, като в парламента имаме два доклада по бизнес отговорността. Единият ще бъде изготвен от господин Малдас, Балдасари за правната комисия. Това е относно корпоративната отговорност при устойчивия растеж. Другият доклад ще бъде съставен от Комисията за заетост и социални въпроси – Докладчик е господин Хауейт от социалистите. Като неговият доклад е относно устойчивото възстановяване чрез корпоративна отговорност. В нашата подкомисия по човешки права решихме, да разгледаме становищата и по двата доклади. Доклада като господин Чиев, който е тук в залата, ще го направи за комисията. През юни Европейският съюз прие стратегическа рамка и план за действие по човешките права и демокрацията. Европейският съюз заявява ясно, че ще насърчава е, и утвърждава прилагането на водещите принципи на ООН относно бизнеса и човешките права. Това ще даде насоки на предприятията и държавите членки за разработване на техните национални планове за действие, а службата за външни действия на Европейския съюз ще изпълни задачата да проведе своята работа с международни и регионални организации, както и партньорски държави по света. Мисля, че е много добре, че всичко това вече съществува черно на бяло и нашето изслушване всъщност е още една стъпка в правилната посока. В резултат на него ще знаем как да продължим още по-добре. Сред нас са водещи експерти, които ще споделят своите възгледи. Госпожа Рейчел Дейвис, директор на Shift, независим център е, за бизнес практики и права на човека, център с нестопанска цел – Всъщност той се председателства от предишния специален представител на ООН, генералния секретар за бизнеса и човешките права. Всъщност Рейчел участва и в изработването на водещите принципи на ООН. Другият ни оратор е госпожа Елин Вронски, която оглавява отдела за глобализация и човешки права към Международната федерация за човешки права, които пък председателстват Европейската коалиция за корпоративно правораздаване. Това е организация, която се бори за корпоративна отчетност, обединява национални платформи на различни граждански организации, представлява над 250 организации в 15 европейски държави. Това са организации като Oxfam, Greenpeace, Amnesty International, Приятели на Земята. Друг водещ експерт днес сред нас е господин Орбърт Отен, който е директор по корпоративните въпроси и координация към Даймлер в Штутгарт. Даймлер е член на корпоративната стратегическа рамка за Европа. Това е организация, която всъщност е мрежа за корпоративна социална отговорност с над 70 мултинационални корпорации като нейни членове и 34 национални партньорски организации. Госпожа Вероника Арно също е сред нас днес – директор по въпросите на човешките права и демокрацията. Това е директ, дирекция към Европейската служба за външна дейност. Тя едва ли има нужда от представяне. Много ни е приятно, че днес е сред нас. Госпожа Дейви, заповядайте. Благодаря. Благодаря на подкомисията по правата на човека. Много се радвам, че Европейския парламент обръща внимание на този много важен въпрос. ръководните принципи на ООН по бизнес и права на човека, разработени от професор Джон Руги, са новата авторитетна глобална референтна рамка. Водещите принципи изпълняват е, рамката на ООН защита, опазване и защитни мерки, която излага държав... дългът, дългът на държавата да оказва защита, да осигурява защита при нарушение на правата на човека от трети страни, в това число бизнеса, корпоративната отговорност за зачитане на правата на човека, което означава нарушаване на правата на другите тези принципи имат следните цели. Те изясняват политическите последици от съществуващите задължения по международното право. Те дават на бизнеса основата, на която да предприемат мерки за защита правата на човека чрез глобалната си дейност и те дават на други заинтересовани лица инструмент за оценка на действията на правителствата и фирмите. Европейския съюз и държавите членки приеха а, тази рамка и в момента а, те от, отчитат отговорността на фирмите на Европейския съюз за защита на правата на човека. Прияти са два проека а, за които са характерни за конкретни сектори и проекти, които са по-общи. Аз ще се спра на три кратки въпроса. Първо, искам да подчертая значението на координацията в политиката, както на национално, така и международно ниво. Второ, искам да се занимая с недооценената роля на делегациите на ОНЕ при отстояване на принципите и трето необходимостта от регионално сближаване и координация. Най-напред въпроса за координацията на политиката. Преди да кажа няколко думи за дейностите в чужбина, нека да кажа няколко думи за координацията на политиката на национално ниво. Държавите членки осъществяват анализ в светлината на водещите принципи и Европейският съюз е предприел подобен подход. Издаденото съобщение е повод да се насърчават правата на човека във всички области. Извършена е значителна работа в това число и в най-важната част, а именно достъп до защитни средства. Имам предвид проучване, осъществено от университета в Единбург за законодателната рамка за европейските фирми, които работят в трети страни. Тук са включени различни аспекти – обществени поръчки, изисквания към отчетността и контрол върху взаимодействието между европейското законодателство и националното законодателство по отношение на достъпа до правосъдие. Надявам се, че, планът, че националният план за действие заедно с документите на Европейската комисия ще предоставят добра възможност. Сега някои думи за ролята на делегациите. Тук и възникват няколко много практични въпроса. Assist in prevention uh, of human rights related. Тези е, делегации могат да работят е, с е, фирми и да им обърнат внимание върху слаби места. Особено в онези области, в които има най-сериозни нарушения. Тук има няколко конкретни примера например, инструментариума за зони на конфликта на Обединеното кралство. Втори въпрос е свързан с ролята на делегациите, които се водят от Генерална дирекция търговия, например в Световната търговска организация. Така както търговските представители в държавите членки трябва да разберат как, каква е връзката между тяхната дейност и правата на човека, така и търговските представители на Европейският съюз трябва да се замислят по някои много важни въпроси, като, например, служителите получили са обучение по правата на човека? И ако да, вътре включени ли са принципите на ОНЕ? Обръща ли се внимание на тези въпроси в двустранните търговски преговори? На трето място, там, където делегациите се ръководят от служители на службата за външна дейност, дали ръководителите на делегации са информирани по въпросите за а, правата на човека и, и, бизнес, и правата в областта на бизнеса и а, това, че Европейския съюз е приел ръководните принципи на ОНЕ. На четвърто място, дали принципите а, на ООН са включени в диалога а, с други страни. Аз мисля, че тези водещи принципи могат да бъдат много полезна рамка за подобен диалог, тъй като а, са нещо относително ново. Следователно, диалогът, който се води, е съвсем нов. Третия въпрос е свързан с регионалното сближаване и координация. Е, Европейската комисия е разработила проект, свързан с който е специфичен за конкретни сектори. Европейската комисия каза ясно, че не иска ръководството да води до фрагментация при тълкуването на общите принципи и следователно иска тези принципи да бъдат прилагани в глобален мащаб. Ето защо се предвижда консултации и диалог с заинтересованите лица. Заинтересованите лица изразиха е, своята подкрепа и това са заинтересовани лица не само в Европейския съюз, но и в Кения, Бразилия и други страни. Сега инициативи от други а, е, субекти. Първата задача на новата междуправителствена комисия по правата на човека на АСЕАН е, проучване, е да, извършването на проучване за бизнес и права на човека в е, региона а, в а, от гледна точка на принципите на ОНЕ е, това проучване би трябвало да е готово през е, декември месец. И на последно място за регионалната конференция, принципите на ООН са естествена основа за засилена координация между донорите, е, които обмислят и планират помощ за развитие и инвестиции. Например, съвета на Европейския съюз, който взе решение за премахване на санкциите върху инвестициите в Бирма, Мянмар и новите изисквания на Съединените щати за отчетност в инвестициите в тази страна. И в заключение, Европейският съюз е в процес на изпълнение на принципите на ОНЕ, но има много възможности да се подобри координацията на политиката, както в национален, така и в международен мащаб. Надявам се, че социалният представител за правата на човека ще играе важна роля. Очаквам вашите въпроси. Председателката, госпожа Бронски има думата. Благодаря ви. Благодаря за възможността да говоря пред членовете на подкомисията по правата на човека на темата бизнес и права на човека. Ще се спра на водещата роля, която Европейският съюз може да има в международен план. Принципно знаете, че има обвинение, че западните компании погазват човешките права. И днес ние трябва да разгледаме този въпрос като част от външната дейност на Европейския съюз. Аз мога да ви дам и примери, експлоатация на мигранти, неравнопоставеност на работното място, неравнопоставеност на потребителите в Европа. Всичко това се случва в Европа. И колкото по-отговорно поведение имат дружествата, толкова по-легитимен ще бъде и нашия дебат за бизнеса и правата на човека. Както и Рейчел посочи, обаче повечето от нарушенията на човешките права се случват извън Европа, където няма върховенство на закона система, има корупция, няма независима съдебна власт. И всъщност едни от най-лошите примери за това са в зоните на конфликт или там, където има авторитарни режими. Много често в такива държави има доста слаба правна рамка, която да защитава правата на човека и това води до различни нарушения. Мога да ви дам различни примери за това. Наскоро европейски компании в областта компютърна технология се оказва, че сътрудничат с авторитарни режими, които да извършват цензура. Освен това, много от търгуващите на дребно в Европа имат отношения с такива режими в множество страни. Има и напредък на ниво не. но според нас трябва да се направи още много. Важна е и работата на ОИСР, разбира се, но, както казах, трябва да се работи опорито. Аз ще се спра на трите стълба, предложени от професор Раги и ще направя своите бележки за възможните действия на Европейския съюз в допълнение на вече направеното. Водещите принципи на ОНЕ ни напомнят, че съществува задължението на държавата да защитава правата на човека. Същевременно в условията на финансова и економическа глобализация не бива да се позволява експлоатация – Решенията, които се взимат в Европа, имат своето отражение и извън Европа. Мастрихските принципи за извън териториални задължения бяха прияти миналата година и това е отличен водещ принцип за изпълнение на е, това задължение. Първото задължение на държавата е да не нарушава човешките права на своя територия или в чужбина – като първа стъпка. Всяка подкрепа, която се оказва на дружествата и бизнеса, трябва да поставя условието защита на правата на човека. Това е важно условие и за обществените поръчки. Същевременно при корпорациите, които се възползват от средствата на Европейската инвестиционна банка, също трябва да се търси защита на правата на човека кредитните агенции и тяхната работа е необходимо да се разгледат, защото тук има доста какво да се критикува. Имаме стратегическата рамка за човешки права и демокрация. Необходимо е чрез растежа на економиката, споразуменията за свободна търговия, споразуменията за инвестиции, да сме сигурни, че няма да се стигне до погазване на човешките права. Продължават дискусиите на европейския модел на инвестиране и всъщност това е един шанс. Шанс, който ни дава възможност да обясним, че защитата на правата на човека е по-важна от тази на личния интерес при търговските преференции, които ЕС дава на трети страни, трябва също да се търси гаранция за човешките права. Ние знаем, че при някои търговски преференции се наблюдават нарушения на правата на човека. Наскоро Европейската комисия трябваше да разгледа такива случаи в Камбоджа те бяха свързани с концесии за агроиндустриални комплекси и износ на селско-стопански стоки към Европейския съюз по инициативата Всичко освен оръжия. Освен това, е необходимо да се разгледат случаите, свързани с нарушаване на правата на човека от страна на европейските компании. Необходимо е Европейският съюз да помага и на защитниците на човешките права по света а, и да се бори срещу криминализирането на тяхната дейност. Това е важно в много страни, особено в Латинска Америка. Тази криминализация на тяхната дейност трябва непрекъснато да се постави като въпрос при разговорите с трети страни, като част от разговора за бизнеса и човешките права. Според нас такива разговори са добра възможност за търсене на реципрочност. Сега нека премина към корпоративната отговорност. Съгласно водещите принципи е необходимо бизнесът да разпознава, възпира и прекратява случаите на нарушаване на човешките права, както на своя територия, така и извън нея, като се има предвид дейността и на различните клонове и дъщерни компании. Необходимо е Европейският съюз и европейските дружества да работят за промяната в с голям мащаб. Необходимо е да помагат на останалите страни. Например, ако един крупен търговец на дребно зачита правата на своите работници в различните е, помещения на компанията, това ще се отрази на зачитането на правата в глобален план. Ние смятаме, че е необходимо този принцип да залегне в европейското законодателство, да има по-голяма прозрачност, да има отчитане и по този начин и инвеститорите и потребителите ще получат това, което искат, защото те са все по-чувствителни по отношение на корпоративната отговорност. Ще се спра и на достъпа до правосъдие. Във водещите принципи се обръща внимание на достъпа до правосъдие, но трябва да кажа, че този въпрос не се разглеждаше достатъчно активно на европейско ниво. Съществуващите механизми могат да се използват за решаване на по-дребни конфликти, но те не могат да заменят е, правораздаването и всъщност извънсъдебните споразумения са част от решението, но не цялото решение. Например, когато едно дружество не желая медиация, е, имаме националните звена за контакти, съгласно водещите принципи, но те не могат да решат проблема на пострадалите. Освен това, много от тези национални звена за контакти не отговарят на критериите, въведени от професор Раги най-доброто решение е пострадалият да има достъп до независим съд, там където живее или работи. Необходимо е да се помисли за ефективна правна защита. Но, когато това не се случи, се оказва, че е трудно да е, се изправят пред съда отговорните дружества в страната домакин. На ниво Европейски съюз има различни практически и други препятствия, така че пострадалите не винаги имат достъп до европейските съдилища и като че ли тази безнаказаност продължава. Ние бихме призовали Европейският парламент да продължи да разглежда случаите на липса на правораздаване и също така да работи върху премахване на трудностите пред пострадалите. Необходимо е да се разгледа дружественото право, работата на корпорациите. Необходимо е да се помисли за норми за глобална отчетност, така че да има равни условия за европейските дружества. Благодаря ви. Мадам Цон... Цонки. I think we take... Мисля, че е добре да проведем дебата, след като изслушаме всички оратори. Сега давам думата на господин Норберт Отен. Дами и господа, опазването на правата на човека е от изключителна важност навсякъде, където правим бизнес. Правата на човека са за всички в цял свят. Ето защо всички ние трябва да се грижим за тяхното опазване. Фирмите могат да окажат осезаемо влияние върху защитата на правата на човека. Като водещ член на корпоративната социална отговорност за Европа, водещата европейска бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност и като съпредсател на работната група по правата на човека в рамките на Екосенс, ние се, сме благодарни, че можем да бъдем тук, за да обсъдим гледната точка на Даймлер – през последните години много фирми е, въведаха различни мерки за системното е, разширяване на глобалната защита на правата на човека. Ние смятаме, че задължението на фирмите да защитават правата на човека не подлежи на спор. Това задължение може да се спази само ако всяка държава член, ако всяка отделна държава и международната общност се отнасят сериозно към своите задължения за правата на човека. Основният фактор е да се структурира взаимодействието между политиците и економиката, за да могат всички да координират своите отговорности като партньори. На тази основа спазването на правата на човека от страна на фирмите е очевиден компонент на добрата на доброто управление на фирмите. Основният акцент за фирми като Daimler е свободата на сдружаване, правото на участие в колективното договаряне, равни възможности и правото на равно заплащане за равна дейност. На политическо и социално ниво Даймлер – спазва международните стандарти и доброволни инициативи. Също така отчита съобщението на Европейската комисия. Наскоро ние доразвихме участието си в глобалния договор на ООН. Друга основна мярка за предотвратяване на злоупотребите с правата на човека ефективното изпълнение на съответни политически насоки е, и е, правила в е, бизнес дейността. Онова, което в крайна сметка има значение са конкретните резултати. В Даймлер ние поставяме акцент върху етичното фирмено управление ръководителят на, на управление на етична дейност и правни въпроси. Ръководителят на тази дирекция осъществява, изпълнява функцията на директор по правата на човека в групата. Ние проведахме а, анализ а, на спазването на правата на човек в а, различните си филиали. Ние разгледахме ситуацията в Германия, Египет и Мексико. Установихме множество положителни аспекти в областта на маркетинга, интелектуалната собственост, държавните дела, обществените поръчки, здравето и безопасността. Установихме някои области, в които има място за подобрение, като областта на сигурността. В момента ние работим със съответните отдели. Не сме се натъкнали обаче на политика или дейност, която да нарушава правата, в която и да било страна, нито пък не спазването на законите и несъответствието на законите и културата между държави членки на Европейския съюз и други държави членки. За Daimler Benz ние работим и по аспекта права на човека в областта на обществените поръчки. Ние редовно осъществяваме програми за обучение за местни доставчици. Само доставчици от ниво 1 попадат в непосредствената сфера на влияние на фирмата – когато искаме да наблюдаваме останалата част от веригата на доставките, сътрудничество между различните доставчици и поддоставчици се превръща в решаващ фактор. Даймлер настоява всеки, участ... всеки доставчик да гарантира, че съответният доставчик от второ ниво изпълнява своите задължения спързани на правата на човека. Не е обаче реалистично производител като Даймлер да наблюдава самостоятелно цялата верига на доставките. Благодарение на участието ни на местно ниво, ние успяваме да окажем положително въздействие върху защита на правата на човека, това е така, защото е, спазването на стандартите има благоприятен ефект е, върху е, стандартите в цялото общество. Трябва обаче да е ясно, че ние не можем да поемаме отговорност за проблеми, които лежат извън нашия контрол. Фирмите не могат да, да носят отговорност за това, че в някои страни няма върховенство на закона. Фирмите не могат да решават дълбоко вкоренени политически или социални конфликти. И така, ние, ние можем да дадем своя принос, като прилагаме своите стандарти в високо рискови страни, но трябва, не можем да забравяме възможността това да доведе до правна дилема. По принцип, всяка фирма трябва да полага максимални усилия, за да спазва своите стандарти по правата на човека. Това обаче е възможно само ако тези закони и стандарти са съвместими. Ето защо Даймлер е, осъществява тясна координация с германск с федералния комисар по правата на човека в Германия. В Даймлер ние спазваме принципа, че не е необходимо да се приемат допълнителни регулаторни мерки. По-конкретно смятаме, че трябва да се приемат съществуващите стандарти, като се прилагат договорите и споразуменията, които вече са приети. Налагането на допълнителни правила и механизми за контрол ще доведе до повишаване на бюрокрацията, без да се стигне до някакво подобряване. Също така не сме за практика, не, не сме за това споразуменията за свободна търговия да се свързват а, с правата на човека. Смятаме, че това няма да подобри ситуацията. Не сме и за това правата на човека да се свържват с експортни кредити. Освен това, в взаимно свързания свят, в който все повече могат да следват нашата дейност, нарушаването на принципите не може да остане скрито. Това означава, взаимодействието между съществуващите стандарти, механизмите на пазара вече налага задължението всяка фирма да спазва нормите, ако иска да има глобален успех. Т.е. спазването на правата на човека е в интерес на самата фирма. Даймлер има практически опит в усилията за прилагането на принципите на ОНЕ в ежедневната дейност ние обмисляме как да спазваме най-добре местното право на една страна, като заедно с това отстояваме своите представи за легитимност и за законност. Ние смятаме, че има някои теми, на които следва да, се, да обърнете внимание. Първо, екстратериториалните правни санкции, свързани с корпоративната социална отговорност, не са заместител за върховенството на закона. Споразуменията за свободна търговия не трябва да се свързва с правата на човека. Освен това, Европейския съюз може да повлияе значително върху вашите разговори с развиващи се и провалени държави, за да се постигне положителна промяна. Тези тази отделна роля на държавата и бизнеса се допълват взаимно и съставят партньорство. Благодаря за това, че поканихте нашата фирма да участва на тази дискусия днес. Благодаря ви. А сега госпожа Арно от Европейската служба за външна дейност. Тя ще ни обясни какво извършва Европейската служба в тази област. Благодаря ви, госпожо председател. Не знам дали някой има всички отговори, но така или иначе темата права на човека и бизнес е все по-важна за външната политика на Европейския съюз. Както каза и представителя на Даймлер, държавата трябва да задължава дружествата да зачитат човешките права, но и, и самите дружества трябва да полагат усилия. Искам да се спра на принципите, след това ще се спра на съобщението на Европейската комисия за корпоративната социална отговорност. Ще кажа няколко думи и за търговията и различните инструменти, които можем да използваме и накрая отново и по-конкретно за работата на Европейската служба за външна дейност. Не веднъж се спомена думата съгласуваност. Трябва да кажа, че нашата служба не отговаря за координацията по основния инструмент в тази област – Необходимо е наистина, за да ни уважават навън, да има доверие е, към нас и във вътрешен план. Същевременно, както и вие казахте, е важно, че сега стратегията се прие през месец юли. Това е рамката, която беше приветствана и от, и от Европейския парламент и всичко това е много важно. Първият водещ принцип на ООН е е резултат от работата на Джон Раги, който наистина извърши блестяща работа и това е основата в областта. Необходимо е да имаме предвид международната система за защита на правата на човека, поддържана от всички държави. През юни миналата година проведохме е, заседание и всъщност бяха посочени петима експерти, които поемат ролята на Ръги като специален представител. Мисля, че това беше нещо важно. На 4 и 5 декември в Женева ще заседава форума. Това е първата инициатива, резултат – като, както казах, тези петима представители на ООН ще имат за задача прилагането на принципа като работят с правителства, неправителствени организации, разчитат на силната подкрепа на Европейския съюз. Знам, че при датското председателство се проведе специална конференция през месец май по водещите принципи. През юни миналата година и, следователно имаме водещите принципи на ОНЕ, след това предстои срещата на форума, през октомври съответно съобщението на Комисията за корпоративната отговорност с много важен фокус върху правата на човека и връзката, която се прави с работата на дружествата. Мисля, че това е наистина съществено. Нещо, което се отчита и в плана за действие по стратегията. Имаме дейност 25, та в която се казва, че съобщението трябва да бъде последвано чрез действия на комисията. В това участва и агенцията за външ... Е, службата за външна дейност, разбира се. В това съобщение и последващите действия имаме принципите за работа с някои основни бизнес сектори, като компютърни технологии, мисля, че вие ги споменахте. И е, в този случай дружествата не бяха назовани, но те не са толкова много на брой, че да не ги знаем. Трябва да ви кажа обаче, че понякога е, при тях има и положителни практики. Вярно е, те загрузяват пейзажа с всички тези устройства за мобилни телефони и антени, които виждаме, но в други случаи пък помагат. Така или иначе, е, тези дружества са важни за обществото. Друг отрасъл е нефта и газа. Колегата ми от комисията Том Дот присъства в залата. Той знае, че изготвихме доклад по прилагането на изводите от съобщението за корпоративната отговорност тази година. Опитахме се да насърчим държавите да разработят това на национално ниво, нещо много важно, защото ако ще имаме европейски компании, трябва да имаме предвид, че в крайна сметка разговорите за тях отново опират до разговори с конкретните правителства на Франция, Германия или други държави. А е необходимо да се следват принципите от Европейската стратегия за правата на човека. Ще се спра и на търговските инструменти. Говорихме за съгласуваност на политиките, затова и при търговските споразумения – трябва да имаме предвид, че Европейската комисия иска да включи понятието за корпоративна социална отговорност. Например, споразуменията за свободна търговия, като това наскоро подписано с Корея, с Колумбия, Перу и Карибския форум. В такива споразумения комисията се опитва да насърчи своите партньори да обърнат внимание на насоките на ОНЕ и работата на ОИСР за съответната държава, за Корея това със сигурност се прилага. В този контекст, сигурно за вас ще е интересно да научите, че при заявки за безвъзмезна помощ се следват насоките за правата на човека във връзка с корпоративната отговорност. Пак нещо свързано с търговията, което е важно и трябва да спомена, е зачитането на правата на детето. Знам, че парламентът много активно работи по темата, бори се срещу детския труд и е, всъщност ние искахме да проучим различните практики по детския труд. имаме и общата политика за инвестиране на Европейския съюз. Отново правата на човека са в нейната сърцевина. Да не говорим за една своеобразна резолюция. Миналия октомври се приеха две важни резолюции и знаете, че корпоративната отговорност, правата на човека бяха споменати в политиката за развитие. Това е също важно. Та в този контекст, аз бързам да завърша изложението си, в този контекст е важно да се борим за ратификацията на конвенцията на МОД. Основното срещу детския труд, различното третиране на половете. Това всъщност е точка 15 от нашия план за действие по, в тази област. При човешките права също имаме политическия мандат. Това е точка 19 в нашия план за действие. Виждате, че той е доста наситен. Трябва да допълня че нашата служба за външна дейност има също свой важен принос, защото ние работим в диалог с различните страни и в зависимост от това, коя е страната, ние настояваме е, за зачитане на конвенцията на МОД, търсим защита на правата на човека или на профсъюзите, които често са преследвани. Във всички страни обсъждаме правосъдната система, е, защото е много важно, когато някой е пострадал, да може да се обърне към съда. Работим активно и по образоването на дружествата, така че те да прилагат водещите принципи на ООН. В зависимост от дружеството организираме кампании по осведоменост. Направихме това в Бангладеш мината година, например, за текстилни работници, Нещо подобно предвиждаме в Чили, както и в Сингапур по-късно, пак за корпоративната социална отговорност. Имаме и Европейския инструмент по човешки права и демокрация. Е, искаме да се зачитат економическите и социални права, най-вече при текстилните компании, които работят в световен мащаб. Имаме и нашия проект за социална отговорност в Юго-Источна Азия. Там фокуса е и права на местните общности. Нещо, което не е лесно, като се имат предвид проблемите, свързани с околната среда, присвояването на земя и какво ли не още. Мисля, че това беше основното, но изброеното е част от нашите приоритети неразделна част. И, както каза и представителя на частния сектор, частния сектор не обича регулацията, но така или иначе е необходимо да си напишем домашното, всички да полагаме усилия, да помагаме на правителствата да се изпълнят задълженията, а от друга страна, според мен, и дружествата продават по-добре, и то все е по-добре, когато се придържат към етични принципи. Нека кажа, че специалният представител за човешките права, господин Ламбринидис, ме помоли да ви уведомя, че лично ще следи развитието на тази тема. Благодаря ви. Uh, issues, uh, Мисля, че темите за разисквания са много и разнообразни. Сега, преди да дам думата на колегите, ще дам думата на двамата докладчици Анджей е, Гджип и Ричард Хауит. Благодаря, госпожо председател. Този въпрос изглежда много интересен. Въпросът свързан с корпоративната социална отговорност. Това означава наистина фактът, че се намираме в тежка економическа криза. Това е така. Тази криза засяга и държавите, и предприятията, и самите граждани. И това е основата, мотивът, който обяснява нашия интерес – Важно е всички ние да положим усилия, за да създадем такъв модел, който да позволи на държавите и на социалните субекти, на предприятията да, да поемат ангажименти. Има такива практики в различни страни. Предприятията и страните, които са предприели такива ангажименти, чувстват в по-малка степен ефектите на кризата. Радвам се, че и в и нашата комисия се занимава с този въпрос, и слушва партньорите, представителите на компаниите, на, предприем... на предприемачеството. Фактът, че устойчивото развитие интересува не само европейските държави, но и сините извън границите на Европейския съюз, е също от голямо значение. Много, много международни субекти се интересуват от тези въпроси. Както каза госпожа Арно, предприятията предлагат различни услуги, продукти, които казват, че са произведени, следвайки определена е-, етика. Точно тези продукти и услуги се продават много по-добре. Въпрос на маркетинг. Този въпрос има много разнородни страни. В момента няма да навлизам в подробности, защото всички познаваме тези страни. Един въпрос. Имаме компания в 19 век. Тази компания по това време е трябвало да се бори за съхраняване на капитала – но в днешно време случаят не е такъв. През последните 50 години моделът на развитие се променяше. Така че в момента нещата не са толкова прости. Целта на компанията не е само да увеличи капитала. Всички компании имат дъщерни дружества, имат филиали, всичко това е една голяма общност – трябва да съзнаваме а, как а, на ниво предприятия се извършва това управление. Естествено, трябва да са подсигурени подходящи норми, за да не бъдат вадени драстични заключения защото в крайна сметка трябва да предоставяме на предприятията възможност да взимат свои собствени решения. Защото ако тук взимаме решения, които след това налагаме и на предприятията, на работодателите, на работниците, това не би свършило работа. Има някои задължения, които произлизат от а, харти, от а, международни договори. Следва да разберем, че целта е установяване на добър баланс между държавата и между гражданите. Държавата трябва да ратифицира определени права, определени задължения. В крайна сметка правителствата са избрани с тази цел да ни представляват, така че техните действия имат последици за нас. О, насоките, които споменахме, ръководните насоки на ООН, трябва да бъдат разбирани като Библия, когато говорим за корпоративната социална отговорност. Те не представляват задължение за държавите членки. По-скоро трябва да ги разбираме като препоръки, които ние трябва а, да препоръчаме на нашите граждани. Също така бих искал да кажа, че комисията се занимава с актуализиране на понятието корпоративна социална отговорност. Корпоративната социална отговорност и по-скоро дефиницията трябва да включва разбирането на ООН за тази отговорност. Съществува необходимост предприятията да получат инструментите, които предоставят различните норми, стандарти, международни споразумения и да ги включат в своята дейност. Някои от предложенията на Европейската комисия на мен лично ми се струват и след проверка продължавам да смятам така. Тези предложения според мен не са достатъчно амбициозни. Няма ясни задължения наложени на предприятията. Няма задължения за предприятията да спазват на необходимото равнище правата на човека. Смятам, че финансовата рамка, която се занимава с финансовата рамка на Европейския съюз трябва да бъде също адаптирана към тези нови насоки. И естествено задълженията трябва да бъдат по-стриктни. Има проекти, които са финансирани от Централната Европейска банка, от Световната банка. Така че, според мен, следва всяка държава членка да регламентира своето законодателство и действията, които предприема в тази област. По някой път сме свидетели на това, че липсва последователност и липсват политики в съзвучие с, с корпоративната социална отговорност. В много случаи е, има някои действия, които не струват много, не са много скъпи, но техният ефект е видим. Правната основа. Това също е важно. Аз съм поляк и съзнавам колко е трудно цялата тази, всички тези регламенти, цялата тази регулация да бъде прилагана. Най-вече в началото на прехода Нашите граждани считаха, че не е възможно и дори не е положително отвънка да идват тези нареждания и тези регулации. Това е моят съвет. Следва да съзнаваме, нивото на прилагане и значението на прилагане на тези норми на държавно равнище. Заключенията в стратегията на Европейския съюз, в плана за действия, за действия относно правата на човека и демокрацията също следва да бъдат взети под внимание. Говорихме и за проблема, свързан с правата на жените в бизнеса. Смятаме, че на местно, на, реги... на регионално, на европейско равнище наблюдаваме различни слоеве, различни групи. По някой път един и същи проблем се третира по различен и дори произволен начин. Така че за да може да прилагаме по еднообразен начин изискванията, самата публична администрация трябва да вземе предвид, че основата на успехът е доброто взаимодействие с публичните администрации от другите държави членки. Може би за мен това е нещо като хоби – има инстанции, които започват от най-низко равнище, местно равнище и стигат до европейските инстанции. Трябва да съществува съгласуваност, последователност между техните действия. Съобщението на комисията относно корпоративната социална отговорност е документът, който обсъждаме и от който ме, по който се ръководя – има доста инициативи, които трябва да вземем предвид. Добре, не искам да злоупотребявам с времето, което ми беше предоставено. Нека само да спомена за една практика в моята страна, в Польша. има регистър от 20 водещи компании в Полша. Но освен това се използва и друг барометър, който се отнася до уважението. От 2009 година в Полша съществува този барометър, който оценява водещите компании в страната – по признак, който не е свързан само с капитала. Имаше фирми, които спазват всички практики, всички препоръки на Международната организация по труда. Тяхната оценка е надхвърляше 30%. Това може да представлява стимул – защото означава, че спазването на правата на човека се оценява. Благодаря, господин Джип. Очевидно, вие сте навлезли много дълбоко в тематиката. Господин Ричард Хауит е другия докладчик. Благодаря. Най-напред искам да поздравя колегата Гджип. Винаги е удоволствие да се работи с него, тъй като той има опит в тази област и много се радвам, че той проявява личен интерес. Смятам, че това изслушване е много полезно. Имах възможността да участвам на, всички, е, на почти всички консултации, проведени от Джон Раги когато беше специален представител. Мисля, че три пъти, че той е бил в парламента три пъти и ние успяхме да проследим отблизо процеса на приемането и прилагането на принципите на ООН. Много се радвам, че тази парламентарна комисия се отнася толкова сериозно към въпроса. Получихме и много подкрепа от всички институции. Въпросът беше приоритет е, за шведското председателство. Тогава е, беше, бяха приети основните принципи на ОНЕ оценявам и това, което прави Европейската комисия. Хубаво е, че госпожа Арно е тук. Много е важно правата на човека е, е, получ... е област, която е получила толкова високо признание, имайки предвид е, дейността и поста на госпожа Арно. Ние честно, често говорим за мейнстриминг на Human Rights, т.е. хоризонталния характер на този въпрос. Ние имаме много ясна представа за това, което това означава. В Женева преди Джон Ръги се водеше много поляризирана дискусия, така както и ние. Вместо да се обсъждат нещата детайлно, Джон Ръги успя да постигне консенсус и да преодолее различията. Това е много важно послание за колегите тук, именно, че водещите принципи на ОНЕ имат подкрепата на водещите фирми, на водещите търговски палати. Ето защо фирмите играят толкова важна роля в изпълнението на тези принципи. Очевидно, че не се, че този въпрос не се възприема като конфликтна точка. Е, искам да отдам дължимото и на Европейската комисия. Нашият парламент е, прие резолюция не знам дали господин Донски са в залата, но той помни, че ние внесахме изменение, за да може позицията на парламента да е да съответства, да, е, да бъде приведена в съответствие с другите. Аз лично малко се притеснявам Насоките са много интереси, интересни и, тълкувате, и тълкуването им е много интересно. Много е хубаво, че има насоки в различни сектори. Много е полезен подхода на различните заинтересовани лица. Но ако ние непрекъснато тълкуваме насоките, вместо да обърнем внимание на изпълнението им, няма да извлечем максималното от потенциала на онова, което Джон Ръги извърши. Ние нямаме нужда от толкова усилия в тълкуването на насоките. Необходимо е да направим така, че фирмите да започнат да ги изпълняват. Сега, въпрос към експертите – Google пое видео дейности, което предизвика много проблеми в страни като Египет. Ние говорихме за това, че Водафон наруши правата на а, човека. Google правилно ли е постъпил или не по отношение на YouTube. Аз нямам отговор на въпроса, но това е много добър пример за сложността на нашата дейност. Освен това, Рейчел спомена позицията на САЩ за Бирма. Нашият датски колега организира семинар за инвестициите в Бирма след наченките на демократизация, но не знам дали има прилика между позициите на парламента и на САЩ. Също така искам да помоля Рейчел да ни каже няколко думи за значението на проучването, което тя спомена. Една година по-късно това проучване все още ли е актуално? Въпрос към Елин. Не познавам принципите на Мастрих, знам мастрихските критерии и искам да помоля за малко разяснения. когато Джон Ръги дойде на конференцията, организирана от шведско председателство, това беше и темата на неговото изказване. Доктор Отен, вие говорихте за изпълнението на водещите принципи в Египет и Мексико, но не доразвихте въпроса. Искам само да ви кажа, ние знаем, че Ръги в своя доклад каза, че трябва да се обръща внимание на връзките с, експортния кредит, отчетността. Германия гласува за като правителство. А вие вашето изказване казахте, че това не е бит, това не е редно. На, въпро... на среща Рио Плюс Германия подкрепи параграф 42, който призовава за интегрирането на информацията за отчетността. Германското правителство очевидно е поело ангажименти на различни форуми, а вие и някои други германски фирми казват, че не го, че не го подкрепяте. Трудно ми е да разбера различията в становищата между вас и онова, което осъществява, това, което прави и правителството и някои германски фирми. И въпрос към госпожа Арно. Вие казахте много неща, може би не съм а, чу за място на водещите принципи и Колумбия и Перу. Бихте ли ми казали няколко думи за това, кой ще получава националните планове за действия? и когато ги получите, какво ще правите с тях? И трето, един въпрос повдигнат от Рейчел Дейвис. А може би госпожа Вжонски за ролята на делегациите на Европейския съюз. Аз бих искал те да играят по важна роля – при изпълнение и отстояване на водещите принципи. Бихте ли казали няколко думи за това, как могат делегациите да направят това? И накрая искам да кажа, че много ми харесаха всички изказвания. Впечатлен съм от тяхното високо качество. Благодаря, Ричард. Още четирима души са се записали за изказване и след това ще дам думата на експертите. Ще ви помоля да бъдете максимално кратки. Госпожа Егле. Благодаря много. Да, искам да бъда кратка, но въпреки това ще се възползвам да благодаря на всички докладчици. Мисля, че наистина по този начин отдаваме почест на зачитането правата на човека. Не мога да прочета добре вашето име, освен това не мога и да го прочета, ако може да ми помогнете. Моля ви, произнесете името, за да видим как е правилно. Добре, благодаря много. Един въпрос насочен към вас. Аз работя в Комисията по земеделие и развитие на селските региони. Много често получавам по електронната поща случаи с кражба на земи в Камбоджа, в Латинска Америка, национализиране на тези земи. Мисля, че единственото, което ние можем да направим, за да доведем до реални ефекти, е конкретността. Защото тези общи декларации нямат никакъв ефект и не служат за нищо. На мен ми се струва важно, че трябва да говорим, но при всички случаи, нека да бъдем конкретни, без всеобщи наблюдения и заключения. Не съм напълно съгласна с всичко, което чух. Причината е заради това, че аз се занимавам най-вече с земеделски въпроси – винаги съм се стремяла да спазвам и да включвам, да изисквам спазването на правата на човека, но не само на теория, но и на практика. Сега, 15 години след като вече работя в, в Европейския парламент, била съм член на много комисии и си давам сметка, че много обещания, които са направени, в последствие не се изпълняват. Така че тези приказки, да, признаваме го, след това не водят до реален резултат. Обедена съм, че либерализацията сама по себе си не води до успех. Винаги трябва да има и два пътища. Трябва да мислим и за правата на човека, и за правата на работодателите. Аз бях в Бирма миналия юли. Надявам се да мога да раздам доклад, който да отрази резултатите по собствена инициатива, разбира се. Надявам се да го раздам на колегите много скоро. Така или иначе, разбрах, че има причина за решенията на Европейския съюз и САЩ условно да се премахнат търговските санкции. Така или иначе в Бирма се вижда някакво отваряне, това е несъмнено, има и ангажимент за още по-голямо отваряне, надежда също така за търговска конкуренция. Надявам се, че това ще се отрази и на политическата освободеност и до някъде правата на човеката. Това е причината за частичното премахване на търговските санкции. Разбира се, ако не, не видим напредък след една година, това положение може да се промени, но ми се струва, че като решение то е оправдано. Ето виждаме още един начин на изразяване на конкретната връзка между стопанската дейност и правата на човека, които се грижа както на правителствата, така и на бизнеса. Аз бях малко очудена от казаното от господин Отен, а именно, че има някакво общо правило. Някак си трудно е да се види връзката между правата на човека и свободната търговия. Той също така отбеляза, че бизнесът не може да носи отговорност тогава, когато държавата домаки не си върши работата. Отбеляза се, че правните санкции не заместват върховенството на закона. И това е така, наистина, но за да има съвестно изпълнение, трябва непрекъснато да се прави оценка на дейността на правителството, на дейността на всяка институция. Защото наистина има места, където изобщо не може да се говори е, за съзнателна защита и зачитане на правата на човека. независимо от това, което се заявява. Освен това да не говорим, че на някои места единствената възможност да се върши бизнес е да се влезе в едни корумпирани отношения с властта. И едва ли не да се прикриват тези корупционни практики. Веднага мога да ви дам пример с Ангола. Обикновено се казва в Ангола просто не можеш да правиш бизнес, ако не си корумпиран, независимо дали си малък или голям в бизнеса. Това е. Аз знам, господин Оптен, че вашето дружество има опит в това отношение. 2010 година САЩ глоби Даймлер заради предоставянето на подкупи в много части на света. Не само в страни, където човешките права се нарушават, но и в държави като Гърция. Та, предполагам, че вие сте се получили от натрупания опит но искам да видя и отношението на Европейския съюз тук. Как виждате тази връзка между корупционните практики и вършенето на бизнес в някои страни? Освен това ме интересува какво мислите за мястото на Китай и решенията на дружества като вашето. Имам предвид етичното изражение. Благодаря ви. Благодаря ви и сега му си Голар. Благодаря, госпожо председател. За първи път съм тук и вие ме поканихте и аз дойдох е, да, да посъбера информация и да не се изказвам, но темата, която обсъждате, ме интересува, тъй като съм член на комисията по заетост и като член на тази комисия съм запознат с тематиката на вашата комисия. Запознати сме с различните е, програми, е, устойчиво развитие, права на човека. Обединените нации също работят е, в тази област. Всъщност, ние е, работим повече върху екологичната, отколкото върху социалната отговорност когато предприятията биват анализирани от агенциите за кредитен рейтинг, те обръщат повече внимание върху устойчивото развитие, тъй като социалните критерии не се подават на лесна дефиниция, нито пък на лесен консенсус. Така че в рамките на комисията по заетост аз работя по тема от няколко месеца, тема по която имаше и изслушване. Е, това е дейност, която се осъществява с економически и социалния комитет. Е, там това е всъщност програма за социално новаторство. Става дума за идеята за социален, социален етикет – социална марка, това би отговорило на редица притеснения, които повдигнахте. Това, този социален етикет обединява различни социални критерии. Тук има етични съображения, права на човека. Това, това е марка, която да се търси от предприятията на доброволна основа и там е, с, тази, с този етикет предприятията ще искат да покажат, е, че водят е, определена политика, равенство между половете, спазване правата на детето и така нататък. Идеята е в крайна сметка това да се използва като допълнително предимство в обществените поръчки. Тази, този етикет говори, че има стремеж да се спазват определени стандарти. Това не е въжи за всички предприятия. Целта е да се стремим към социално сближаване в Европейския съюз, стремеж към по-високи социални и екологични норми. И така, това е. Това ще бъде продължителна работа. И искам да ви кажа, че това може да бъде тема за размисъл. Докладчикът засегна въпроси, които се доближават до някъде до този, този етикет. Благодаря. Председателката. Благодаря, господин Булон. Господин Тавариш има думата. Най-напред искам да се извиня, защото не изслушах всички изказвания. И може би е, въпрос, е, моите въпроси са били повдигнати в изказванията на колеги. Освен това, не, е, нямам онези знания, които демонстрираха преждеговорившите. И затова моят въпрос ще бъде доста прост и може би наивен. Става дума за фирми, които си сътрудничат с репресивни апарат. Не говоря за косвена подкрепа на тези режими. Например, това, което каза госпожа на Гомеш, фирми, които осигуряват обучение на полицията, продават софтуер на тайните служби на тези страни, които продават оръжия, спътникови инсталации, скрамблиращ софтуер – и моят въпрос е, Европейския съюз осигурява субсидии за фирмите. И има ли начин европейският данакоплатец да бъде сигурен, че не се дава и един цент за такава една фирма? Може ли това да стане? С какви инструменти? Предвижда ли се това? Ако тази фирма е филиал на друга, Можем ли да стигнем до фирмата майка? Можем ли да включим тези фирми в някакъв черен списък? Има ли начин на държавите членки да не подкрепят тези фирми? Ето това е сърцевината на моя въпрос. И ми се иска да мога да кажа на един европейски гражданин – който би ме попитал, знаем ли със сигурност, че фирма, която е продала датчици, да речем, на репресивен режим, не получава а, обществени средства. Председателката, няколко въпроса и коментари Госпожо Девис, казахте, че региона АСЕАН ще прави проучване по правата на човека. В нашата подкомисия и имаме проучване за ролята на националните организации. Ще обсъдим доклада на през октомври. Не съм съгласна с вас, доктор Ротен, за това, че пазарът в глобализирания свят ще промени поведението на фирмите. Това определено е вярно за онези, които произвеждат потребителски стоки, но за онези, които произвеждат цифрова технология, като в моята страна има една фирми, фирма, която продава оборудване чрез държавата. Това продават се съоръжения, които могат да се използват за шпионски цели а, при провеждане на разпити. Там, където където стоките не са предназначени към широк кръг от потребители, контролът е труден. В Европейския съюз, но и в моята страна, Германия, тези фирми просто трябва да уведомяват правителството, че изнасят. Нямат нужда от разрешително при което да се иска анализ на ситуацията с правата на човека. Нещата обаче се променят и чух, че министърът на външните работи каза, че не, е, той лично не защитава идеята да се изнася за такива страни. И така, без задължения за фирмите да спазват правата на човека, щяхме да постигнем много Даймлер е, е, е подписал глобалния договор напълно доброволно. Има ли възможност такива фирми да бъдат отстранени от глобалния договор? и към госпожа Вронски. В парламента ние искаме НПО да ни дават конкретни примери дали, за това дали има фирми, които прилагат различни стандарти. Тоест в Европа те спазват определени стандарти, но в Гватемала, да речем, не ги спазват. Мисля, че това не можем да останем безразлични и да, и да мълчим по въпроса. Госпожа Арно, по договорите за свободна търговия и Колумбия и Перу, къде е тази разпоредба в клазата за устойчиво развитие. Там се говори за гражданското общество. Не знам а, а, номера на ИЗУС. За режима GSP и Колумбия имаме редовен диалог а, по МОД и правата на човека. Делегациите на Европейския съюз отчитам казаното от много ораторите. Може би да обърне внимание на делегациите, за да настояват пред правителствата да приемат принципите. Ще разговарям с господин Ламбринидис по националните планове. Ще помоля колегите да кажат нещо повече. Да, благодаря. Въпроса на Ричард Хауи за националните планове за действие, откъде идват. Чудесен въпрос. Рейчел Деви спомена съгласуваност и координация на политиката. Ние трябва да видим своите приоритети, също въжи с държавите членки. Нещата са на ранен етап все още и отговорът на другия ви въпрос, какво ще правим с тези план, национални планове, в съобщението на Комисията за корпоративната социална отговорност държавите членки бяха поканени да разработят национални планове. Целта е държавите да поемат отговорност в тази област. Що се отнася до Европейския съюз, комисията ще получи тези планове. Не знам в каква форма в момента, но ще ги получим и това ще бъде в основата на по-нататъчната ни дейност. Госпожа Дейвис. Благодаря ви. Ще се спра на три от въпросите, тъй като те бяха конкретно адресирани към мен – първо за проучването. Мисля, че това беше добро проучване на цялостната европейска рамка. Ние искахме да видим конкретни национални примери и ключови положения за достъпа до правосъдие искахме да видим какво е изпълнението, също така взаимодействието между европейското и национално ниво, да се види кой има водещата роля, как са разпределени правомощията, как се припокриват двете рамки. Надявам се, че процесът за национални планове за действие ще бъде естествения противовес на Единбургското проучване. Попитахте за Google. Google, аз ще отговоря, не знам дали друг ще отговори. Водещите принципи съвсем преднамерено не бяха разработени така, че да разглеждат конкретни ситуации, а да бъдат по-гъвкави. Но от насоките е ясно, че в една подобна ситуация, като описваната от вас, трябва да помислим по какъв начин Google постъпва по отношение на е, спора за YouTube. Е, има държави, които искат филма да се свали от YouTube, защото е спорен, знаем какво се случва, но Същевременно това не може да бъде единственото съображение, когато разглеждаме въпроса за правата на човека. Трябва винаги е, дружеството да се води от това, доколко голямо е отражението върху индивидуалните права на човека. Кое е по-важно? Дали правата на индивида, който е изработил филма, или правата на множество хора, които ще пострадат? Google всъщност участва в нашия проект за изработване на насоки за компаниите по компютърни технологии. И нещо, което беше споменато от господин Товареш, е, така или иначе, задължителната предпазливост, за която говорих, е нещо трудно, особено при компютърните компании. Има един проект, който се нарича Европейско наблюдение. При него се прави оценка на риска на различните компании, за да се види е, на какви опасности може да се натъкнат, ако работят в сферата е, наблюдение и следене. Наистина, тук има най-различни примери, но трябва да се види и кои са добрите примери. Кои са компаниите, към които можем да имаме доверие, защото виждаме, че те предприемат необходимите стъпки да няма негативни последици. Благодаря ви за въпросите. Благодаря ви сега, доктор Отен. Първо, много ви благодаря за множеството задълбочени бележки и въпроси. Е, виждаме, че всички се вълнуваме живо от темата, може би нашите подходи са различни, но пък и нямаме достатъчно време да се спрем на всички аспекти. Първо ще започна отказаното от госпожа Гомеш връзката между корупция и права на човека. Мисля, че въпросът е много важен. Не е случайно, че първият принцип на глобалния проект е именно свързан с корупцията и човешките права. Такава връзка очевидно съществува. А ние като дружество сме се получили от прегрешенията си в миналото и сега имаме специален борт, който разглежда тези въпроси. Мисля, че по-настоящем сме стигнали до едно много високо ниво в това отношение. Това е важно за добрата конкуренция, за равните условия – и мисля, че глобалното съглашение, както и водещите принципи на ООН могат да са много важни за постигането на такива цели. Това не е лесно. Навсякъде по света обаче, вие споменахте някои държави, има и други, където е, всъщност не е никак лесно, ако не е невъзможно да вършиш бизнес по почтен начин. За това обикновено казваме на своите доставчици и подизпълнители, ако не можете да си вършите бизнеса почтено, откажете се. Това е нашето ясно послание. Всичко зависи от вътрешните правила в крайна сметка и така се налага един подобен подход – Същевременно ми се струва, че като се опитваме да налагаме тези принципи в страни, които са много различни помежду си, имаме някакъв шанс за успех. И в това отношение ние сме съгласни с заключението на водещи неправителствени организации, че усилията са важни – Вярно е, не можем да разчитаме на мигновен резултат, е, защото е трудно в някои страни да се работи почтено, но ние искаме да ги насърчаваме в това, да ги насърчаваме е, да имат добро законодателство. Ако това обаче се оказва невъзможно, би трябвало нашите компании да напускат подобни страни. Същевременно, според мен е необходимо да упражняваме натиск. Знам, че много неправителствени организации го правят активно и се опитват да внасят някакво подобрение в първоначалната ситуация. Имаше бележки и за търговските споразумения. Според нас понякога нещата се осложняват и излишно. Струва ми се, че един по-директен подход си има своите предимства. Необходимо е да се търси най-добрият инструмент и на нас специално ни се струва, че наистина прекомерното осложняване не помага, кой знае колко. С това отговарям и на господин Хауърд, отговарям и на въпроса за отчитането и докладването. Доста неща могат да се направят от е, моя собствен опит в компанията. Знам, че отчитането е много важно за доброто структуриране и бъдещата работа. Но при по-малките дружества това не е толкова лесно. И ако това отчитане се направи задължително, тогава трябва да се помисли за следващата стъпка, проверката и така нататък. Вие споменахте консултантите, господин Хауърд. Струва ми се, че не е необходимо да се добавя толкова много нови нива, след като един доброволен подход би свършил същата работа. Госпожо Вронски. Благодаря ви. Бърза реакция. Отговор на въпроса с какво възнаграждава пазара тези, които постъпват отговорно. Аз ще кажа, че тук няма мигновено възнаграждение. Е, ако вие се борите за прозрачност, няма гаранция, че е, ще бъде избрана най-отговорната компания. Но една компания не бива да се притеснява от своето отговорно поведение. А по глобалното съглашение наистина се предвижда механизъм, който позволява една компания да се включи в черен списък, когато не изпълнява съответните принципи. Но единственото, което може да се направи е компанията да отпадне от веб страницата, което не е кой знае каква санкция. Нямах много време и затова не се спрях на конкретни примери с европейски компании, които нарушават правата на човека. Но тук има различни доклади. Например, един от тях е за френско-белгийско-люксембургска компания, която нарушава поземлените права в Камбоджа. Ако не сте запознати, аз с удоволствие ще ви предоставя повече информация, както и още примери. А по мастрихските принципи съвсем набързичко. Те са принципи за извънтериториалните задължения на държавите по економическо-социалните права. Бяха прияти миналата година през септември от една група от правни експерти – възоснова на тълкуване на международното право и международните конвенции, договори и процедурите на ООН. Цета на тези експерти беше да се види какво означава всъщност задължението на държавата членка да проверява, да наблюдава извън собствената и територия. Мисля, че това беше една добра стъпка в задаването на насоки на държавите членки. А, в случая с Google нямам отговор на такъв сложен въпрос, но знаем, че държавите и техните органи трябва да балансират между правата на човека на отделното лице и правата на общността така че трябва да се балансира, що се отнася до възможните положителни и отрицателни последици от дадено решение. Е, няма прост отговор на един такъв въпрос, но мисля, че когато дружествата се водят от принципа за правата на човека, ще вземат и правилното решение. Е, е, благодаря ви, благодаря на всички. Това беше много интересно. Благодаря специално и на докладчиците. А сега ще приканя тези, които ще участват в следващата тема по размяната на мнение относно текущото състояние на правата на човека в Етиопия. Okay, so um, we come to... Стигаме до следващата точка в дневния ред, съвместно с Комисията по външни отношения, размяна на мнение относно текущо състояние на правата на човека в Етиопия. Един от най-спешните въпроси, свързани с правата на човека там, е преследването на свободата за изразяване – много представители на опозицията и журналистите са арестувани и обвинени в тероризъм, държавна измяна и други подобни. Мисля, че ще чуем още повече от правата на човека. Поканили сме експерти. След нас е Лесли Левко заместник директор за Африка от Human Rights Watch, госпожа Клер Сан Филип от брюкселският клон на Amnesty International. Миналата седмица в Страсбург с облегчение научихме за освобождаването на двамата шведски журналисти – арестувани през юли 2011 година в Етиопия и осъдени на 11 години затвор. Нашият председател и госпожа Аштън участваха активно в освобождаването им. В комисията по АФЕД подготвяме доклад за африканския рок, разработван от Чарлз Танък ако имате изменения по този доклад, срока за изменение 25 е септември. Както обикновено поканихме посолството на Етиопия, не получихме не получихме писмен отговор, но има, виждам, че има представител на посолството преди да започнем дебата. Искам да ви напомня правилата. Ще разговаряме. Ще дадем думата на експертите, след това депутатите. Ако посолство иска да се изкаже, може не повече от 3 минути. Ще започнем с Клер Сан Филипо. Благодаря етиопското правителство има възможност да предприеме стъпки да подобри ситуацията с правата на човека, ограниченията върху правата на изразяването не дават възможност да, да се следи ситуацията с правата на човека. Ограниченията създадаха атмосфера, в която мълчанието и безнаказаността са правило. Нарушаване на правата на човека, в това число изтезанията, са широко разпространени. рядко се случва извършителите да бъдат а, осъдени. Прият е закон, който ограничава дейността на Amnesty International и не дава възможност на правозащитни организации да получават финансиране. Създадена е организация и служби, които пречат на дейността на правозащитните организации. Освен това се нарушава принципа на поверителността. Това има катастрофален ефект върху дейността на правозащитните организации. Влушава се атмосферата на страх. В резултат, в резултат на ограничението върху финансирането, много правозащитни организации промениха мандата си и вече не работят в областта на правата на човека. Онези, които работят в областта на правата на човека трябваше да ограничат дейността си. Една от водещите правозащитни организации, Human Rights Council, трябваше да закрие 9 от 12 а, представителства и да съкрати голям брой служители. Това беше водеща, една водеща организация за жени, помогна, осигури достъп до правна помощ на хиляди жени. Резултатът е, че никоя вътрешна правозащитна организация следи и документира нарушенията на правата на човека. Правозащитните организации редовно биват обвинени и съдебната система няма капацитет. Закона за неправителствените организации води до това, че нарушените правата на човека остават неразкрити и ненаказани. Очевидно целта е да се заглушат критичните гласове. Свободата на изразяването беше предмет на е, нападки. Членовете на независимите медии отдавна се преследват. През 2011 и 2012 година претекста за борба срещу тероризъм се използва за заглушаване на и на комислящите. 100 журналисти и представители на опозицията бяха арестувани е, и обвинени в тероризъм и държавна измяна, просто защото са упражнили правото си на свобода на информацията. Дейностите, които доведоха до преследването, включват а, стати, които са критични към правителството и призовават към протест. През юли и август бяха арестувани голям брой протестиращи срещу ограниченията. Много от арестуваните включва членове на а, представители на мисиоманската общност. Също така искам да кажа, че редовно получаваме информация за изтезания в, прес, в, предсъдебното, в пресъдебното производство. В Адис Абеба задържани лица биват подлагани на разпит. В някои случаи журналисти са се оплакали в съда от изтезание, но съдът никога не нарежда да бъде проведена проверка. международните правозащитни организации нямат достъп до местата за лишаване на свобода. На не се дава достъп до правна помощ, не им се разрешава и контакт с членове на семействата. В този контекст и в светлината на стратегическата рамка по правата на човека и демокрацията на Европейския съюз, където се казва, че Европейския съюз поставя правата на човека в центъра на взаимоотношенията с трети страни и господин Баросо също а, призова за спазна правата на човека. И Amnesty International призовава правителството да осигури достъп и да даде и да подпомогне за спазването на правата на човека, да се премахнат ограниченията по свободата на пресата, да се защити правото на свободно сдружаване и събиране, да се променят законите за премахване на ограниченията върху свободата на словото и свободата на събирането, да освободи политическите затворници в съответствие с насоките за изтезание да допусне международни организации до центровете, до всички места за задържане и да осигури да не се използват никога неофициални места за задържане и да се спазят процедурните права на задържаните. Ние смятаме, че Европейския парламент играе ключова роля. Той може да призове службата за външна дейност и международните правозащитни организации да издигнат глас на протест срещу нарушаването на правата на човека в Етиопия. Благодаря ви за това, че поканихте Human Rights Watch. Както знаете, преди няколко дни бяха освободени шведски журналисти в Адиса Беба. Е, те бяха осъдени на 11 години затвор, останаха в затвора една година. Някой може би би сметнал, че това е знак на напредък и че Етиопия се движи в правилната посока, но нека да бъдем предпазливи. По няколко причини. Първо, да не забравяме, че двамата журналисти са били в затвора заради това, че са осъществявали законната си дейност като журналисти. Това е дейност, която трябва да се уважава навсякъде по света от правителствата. Две. Ние трябва да бъдем предпазливи, когато тълкуваме, че това като признак за промяна в политиката сред смъртта на предишния президент. Всъщност това освобождаване беше планирано а, много отдавна. И това е част от е, освобождаването на 2000 души. Това е, това е нещо, което се прави всяка година. Единственият начин, по който следва да тълкуваме това събитие, е, че етиопското правителство изчакваше удобен момент да освободи тези двама журналисти, защото беше очевидно, че това ги поставя в неудобно положение и че е дошъл благоприятен момент. Защото ако има защото ако имаше напредък, щяха да бъдат освободени много етиопски журналисти, които си остават в затвора. Има журналисти, които са в затвора за това, че са написали писали статии. Има много без, безименни а, затворници. Не знаем а, от кога са в затвора, тъй като има тайни центрове за задържане или пък са в места за задържане, които не подлежат на независим контрол. Ние като правозащитни организации не знаем колко са политическите затворници в Етиопия, просто защото нямат достъп до самите центрове за държане. Няма и достъп до самата страна. Стигам до втория топ общ въпрос, а именно – от 15 години работя в Африканския рок и, Саха... и страните на юг от Сахара. Етиопия може би е най-трудната страна за един правозащитник. Не заради конфликт. Аз съм работил в Судан, Кот Дивуар, Сомалия. А заради атмосферата на страх. Милиони етиопци не смеят да кажат какво мислят за живота си, бъдещето и най-вече за правителството. През последните 7 години в Етиопия е задълбочаване на тази атмосфера на страх. Това е свързано с няколко тенденции. Основната, както знаете, е след спорните избори през 2005 година, Етиопия ситуацията с правата на човека в Етиопия се влушава, както каза колегата, приемат се множество закони, възоснова на които всички, които проявяват съпротива, биват подлагани на преследвани. Human Rights Watch са документирали престъпление срещу човечеството от службите за сигурност и то не е еднократно. Това означава, че има установена безнаказаност в е, цялата страна е, и в е, самата столица. През 2005 година на, в, в Адисабеба бяха застреляни 200 души. Това е важна част от наследството на предишния президент. Що се отнася до бъдещето, призовавам и парламента, и комисията, и всички онези, които участват в разработването и изпълнението на политиката за Етиопия, да използват отворилата се възможност. В момента има възможност правата на човека да се върнат в центъра на политиката на Европейския съюз. През последните няколко години стана ясно, че правата на човека вече не са такава толкова важна част от правата на човека. С при цялото ми уважение към докладчика, разгледах стратегията за африканския рок. Е, правата на човека отсъстват от документа. Много интересен анализ е, на ситуацията с, с сигурността, особено за Сомалия, но много сложният етап, през който преминава Сомалия. Потенциала тази страна да бъде подтигната към правилна посока не намира израз в документа. Знаем какво означава това. Знаем какви действия са необходими. Необходима е законодателна реформа. Закона за НПО и за борба срещу тероризма задушават гражданското общество в Етиопия. Това трябва да се реформира. Липсата на контрол върху силите за сигурност е сериозна, сериозен недостатък. Отговорниците за отвратителните престъпления трябва да бъдат изпратени пред правосъдие. И накрая, партньорите и приятелите на Етиопия трябва да настояват да се работи по въпроса на правата на човека. Това е предпоставка за мир и благоденствие в Етиопия. Председателката, благодаря. От службата за външни дейности за 5 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Аз отговарям е, за Етиопия в службата за външна дейност. Вие вече ме представихте. Благодаря за възможността да говоря пред вас. Както може да се очаква, в службата следим отблизо ситуацията в Етиопия, както тук, така и чрез делегацията ни в Адиса Беба. Тя има много важна роля в координирането на държавите членки, които присъстват на местно ниво. Имаме и стратегия за човешките права в Етиопия, така както за други страни. Тази стратегия беше съставена 2010 година и е, се водим от нея и в областта права на човека в Етиопия. Демокрацията е съществен елемент от нашето партньорство с Етиопия. Ние искаме да продължим да работим като партньори в, името на сигурността, намаляването на бедността, мира Същевременно споделяме притесненията относно гражданските и политически права, които бяха изложени тук. Е, важно е да се зачитат и основните права на човека – според нас, нашия партньорски подход доведе до добри резултати, що се отнася до предоставянето на помощ в Етиопия. Е, ние постигнахме голям напредък по целите на хилядолетието за развитие. Това е основата чрез която можем да започнем и диалог по въпроси като права на човека, демокрация, добро управление, върховенство на закона – в тези области наистина понякога имаме сериозни притеснения, но водим диалог с етиопските власти, така че те да чуят нашите притеснения. Ще спра до тук. Благодаря ви. Госпожа Гомеш, след това господин Танок и след това господин Таварищ. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че е, всички знаят какво се случва с Етиопия, но ако си говорим честно, като тук може би ще сме на различни мнения, е важно това, което каза госпожа Левко и госпожа Сан Филипо. За жалост, аз съм съгласна че по отношение на Етиопия Европейският съюз се справя изключително зле, особено през последната година. Ако говорим за сребърната нишка като тема правата на човека, то в Етиопия тя е напълно ръждясала напоследък. Всъщност, чухме и твърде краткото изказване на службата за външна дейност и това е показателно. Според мен основните въпроси на демокрацията и правата на човека изобщо не се поставят пред етиопците и това е ясно. Не се знае колко са задържаните, колко са политзатворниците. Някои говорят за хиляди, други за стотици хиляди. Защо? Защото тези хора са си вършили работата като журналисти. Да не говорим и за други практики. Законите за благотворителна дейност, например, атмосферата на страх, която се задълбочава. Всъщност, колегата Танок, който се вълнува от доклада за целия регион, знае много добре, че предишния режим беше далеч по-мек в сравнение с сегашния. Аз знам това, защото съм била там 2005 година. Според мен Европейския съюз може да бъде ефикасен просто ако заяви своята позиция. Точно това не се прави. Госпожа Левко говори за кръвопролитията след изборите. След това 5000 души бяха арестувани за една вечер, включително и деца. Но на времето ние си заявявахме позицията. Сега не казваме нищо, нищо не казваме. Ето, тези шведски журналисти са били освободени. Аз прочетох статията в Нью Йорк Таймс, в която те описват как срещу тях са били фабрикувани фалшиви доказателства. И също така говорят за хиляди и други, които гният по затворите. Но ето вече и аз се изморявам, може би до някъде губя нишката на мисълта си, но основното, което искам да кажа е, че има все пак някаква надежда. Ето имаме нов премьер, който си взе поста преди няколко месеца и тук Европейският съюз трябва да заяви ясно позицията си, да иска Етиопия да си изпълни международните задължения и като партньор на Европейския съюз, като партньор в АКТБ да изпълни задълженията си по споразумението от Котунио. Минималното, което можем да поискаме е освобождаването на политзатворниците, премахването на законите за благотворителна дейност, по-голяма откритост, нещо, което не съществува и един обхватен диалог, как страната да тръгне по демократичен път. Така или иначе, в Етиопия имаше демокрация. Сега ние подготвяме за демокрация. Но ето казва се обикновенно, да, ма е позицията е много слаба, раздробена, еми как няма да е слаба и раздробена? Никой не й оказва никаква подкрепа, няма никаква помощ за истински демократичната опозиция, но тя съществува като диаспора, може би, защото а, ако се върне в страната си, ще пратят в затвора. Според мен Европейският съюз трябва да вдигне похлопака. В крайна сметка знаем, че етиопският президент се спомина тук в Брюксел през юли, но това беше съобщено в самата Етиопия два месец по-късно. За да може управляващата партия да продължи по-старому. Ето за това трябва да си заявим ясно позицията. Важно е изслушването и на вице-президента. Надявам се, че ще имаме повече изслушвания и за Етиопия. Имайте предвид, че много журналисти бяха принудени да напуснат страната си заради техните разследвания по кръвопролитието, което се случи. Те могат да ни обяснят какво става в страната. Надявам се да проведем един диалог, който да включва всички и това е единствения начин да се работи с една толкова важна страна, основен е, бенефициер при помощта на Европейския съюз. Това е важно и за региона. Благодаря ви, Ана, господин Танок, който е докладчик по доклада на Комисията по външни работи. Благодаря ви, госпожо председател. С голям интерес изслушах казаното. Е, наистина ме впечатлява емоционалността, с която говори е, госпожа Гомеш. Миналата година бях в, Адиса Беба, написал съм и статия за живота на бившия президент. Мисля, че наистина е, темата за правата на човека винаги е била важна и преди и сега. Но мисля, че исторически предишният президент постигна някои много важни неща за страната, така че картината е сложна. Те първо ще говорим за неговото наследство. Сега, моят доклад наистина е за африканския рок, той е за Комисията по външни работи от основно економическата интеграция, външната политика, политиката за сигурност, в Африканския рок, борбата с пиратството в Сомалия, джихадския тероризъм. Така че там правата на човека не са основната тема. Но аз съм съгласен, че имаме такива проблеми и в Етиопия, и в други страни от региона, като Еритрея, която на практика е една провалена държава. Там също имаме огромен страх нещо, за което Ана говори в Етиопия. Нещо друго, което не бива да забравяме. Етиопия е голяма, важна геополитически страна за Европейския съюз. Е, тя се възстановява от един е, тъмен период на сталиниско управление. Трябва да имаме предвид, че в това общество е, през последните две десетилетия има преход. И така или иначе е имало реални терористични нападения от Самария, Еритрея, съседните държави. Това също е фактор, когато разглеждаме отношенията си с Етиопия. Но наистина там има е, нарушаване на правата на човека. Трябва да се борим и срещу изтезанията, винаги когато това се докаже. Надявам се, че и разследванията ще посочат виновните за кръвопролитията. Имаме сега новия премиер. Трудно е да се произнесе неговото име, но можем да се надяваме сигурно и в Европейския парламент и е, в европейските институции на нещо по-добро. Мисля, че е необходимо да го насърчаваме, е, за да се работи по посока на зачитането на правата на човека в Етиопия. Не мисля, че би било много полезно да заклеймим от самото начало цялата държава и нейното управление. Сега имаме нова фигура начало на правителството и нека да видим какви са неговите политики и какво ще направи за страната. Това е важно и за африканския рок. Благодаря ви, господин Тавариш. Благодаря ви, ще бъда кратък. Първо нека кажа, че съм малко объркан, тъй като Етиопия, като Чили, някакси. си остава на заден план в глобалния дебат за правата на човека. Не се говори много за Етиопия, а от това, което знаем, което каза госпожа Гомеш, господин Танок, излиза, че трябва много по-оживено да говорим за Етиопия – За моята група това също е, е важно. Възползвам се, че посланикът е тук и затова ще задам два е, въпроса. Каква е официалната позиция на парламентарната делегация по отношение на Етиопия и какво се предвижда за достъпа до затворниците? Благодаря ви, госпожа Андрики. Благодаря ви, ще говори литовски. Е, Първа Благодаря за цялата информация, която беше много интересна. Госпожо Левков, Вие направихте много значителни коментари, говорейки за обстановката, която продължава да царува в страната. Обстановка, изпълнена с страх. Това бележи трудностите и обославя трудностите, когато трябва да, взема, да бъдат вземани подходящи мерки. Освен това, споменахте, че през последните пет години Европейският съюз не е взимал при сърце въпросът с правата на човека в тази област. В контекста на външните отношения и тяхната и отношението на Съюза към Етиопия, позиция прията през 2010 година, беше изработена тази позиция. Но сега, след като ви чух, у мен се надигна един въпрос. Може би и представителите на неправителствените организации трябва да покажат своята загриженост пред изтезанията, поради това, че съществуват такива неявни центрове за изтезания, за задържане. Госпожо Левков, Какви са вашите препоръки? Какво мислите за стратегия, която Европейският съюз трябва да засили и изработи по отношение на Етиопия? Но естествено, една стратегия не трябва да съществува само на лист хартия. Трябва да бъде прилагана и на практика. По отношение на коментарите на госпожа Гомеш. Госпожа Гомаш, говори за външната политика, политиката на сигурност на Европейския съюз, която включва и аспекта защита правата на човека. Тази политика на защита на правата на човека трябва да взема водещо място. Представителят на посолството на Етиопия иска да вземе думата. Заповядайте но искам да ви помоля да бъдете кратък, тъй като изоставаме с повече от половин час. Бихте ли отговорили на въпроса на господин Тавареш? Какво мисли посолство за евентуално посещение в наша страна? Благодаря. Госпожо председател, благодаря за поканата посолство да присъства на тази дискусия. Радвам се, че ще ми дадете няколко минути. Хубаво е да се постави акцент върху споразумението от Кутено, което постави акцент върху партньорството. В това споразумение се поставя акцент върху политическия диалог, който предполага редовен диалог и консултации. В изпълнение на този механизъм правителството на Етиопия предоставя на делегацията в Адис Абеба достъп до министър-председателя и, регионални, и също така и е, регионалните управители за да има яснота по сигурността и економическото развитие. Посолството в Брюксел няма подобен достъп. Посолството редовно се опитва да получи достъп до председателя през последната година, но дори не получи отговор. Посолството смята, че редовните консултации и размяна на информация са предварително условие за устойчиво партньорство. Независимо от упоритите ни усилия, вие затваряхте вратите си и не давахте възможност да получим достъп до, до Комисията по развитие. Днес посланникът е поканен за да чуе ситуацията с правата на човека, представена по много небалансиран начин. Преди 20 години Етиопия тръгна в процес на демократизация. Постигнахте много е, в областта на економическото развитие, като отговорен участник във всички регионални споразумения. Ние работим за спазването на всички права економически, социални и културни. Това обяснява успеха към за постигане на целите на хилядолетието за развитие. Много е направено, но предстои много за укрепване на институциите. Приветстваме подкрепа и конструктивна критика от партньорите. Подчертавам думата конструктивен, тъй като критиката е често а, пристрастна и небалансирана. Днешните доклади от различни доклади говори за липса на балансираност, както знаете от опита на своите страни. Виждам, че четете текста и тъй като е, сме, няма време, бихте ли ни дали текста да го разпространим? В Етиопия ние трябва да укрепим институциите и да изградим културата. Усилията в областта на образованието ще дадат своя принос за демократизацията, медиите играят. Бихте ли следвали нашите правила? Ще ви, в противен случай ще се наложи да ви изключа микрофона. твърденията за нарушаване на правата на човека не са нови. Демократизацията може да се осъществи по най-добър начин, като се даде подкрепа на развитието на страната. Благодаря. Мисля, че можем да направим фотокопие. Очевидно е трудно да работим само в областта на демократизацията. Вашия посланник ни помоли да раз... Вие казахте, че вашия посланник е изпратил искане да разговаря с нас. Ние не знаем, не сме запознати с такова искане. Но тъй като правата на човека са толкова важни за нас, аз съм на разположение на посланника да разгледаме различните нарушения. Ако нашата комисия реши да посети страната, ще имаме още една възможност. И сега предстоят ни още две точки в дневния ред. Госпожа Андрикине зададе кратък въпрос на госпожа Левко. Ще помоля за кратък отговор, след това ще приключим. Да, трудно е да бъдем кратки, когато говорим за сложни теми. За съжаление има много нюанси, затова ще ви помоля да погледнете доклада, който сме раздали. Но стратегията на Европейския съюз. Основният въпрос, както споменах, е, че през последните 7 години сме свидетели на влушаване на ситуацията с правата на човека. Не става, не можем да кажем, че това е правителство, което работи в условията на преход. През последните 7 години има остро влушаване. Проблема с стратегията на Европейския съюз и други а, многостранни и двустранни донори е, че не се отчита това влушаване на ситуацията, нито в изявленията, нито в политиката на хартия се държи на стандартите и принципите, но това не се превръща в конкретни действия. През последните 4 години приеха се закони, за, журналисти биват хвърлени в, в затвора, но помощта се е, удвои Тоест, помощта се увеличава обратно пропорционално на влушаването на ситуацията с правата на човека. Председателката, благодаря. Етиопия не фигурира често в нашата, нашия дневен ред, но се надявам, че страната ще се замисли сериозно. Сега, стратегията по правата на човека, доклад на господин Тавареш. Проведахме първа размяна на мнения. През юли сега провеждаме втора размяна възоснова на всички езикови варианти. Искам да ви информирам, че тук са докладчите в сянка госпожа Гао от НП Господин Казак е докладчик сянка, но не го виждам. Господин Товариш има думата. Ще говоря португалски. Няколко думи, за да си сложите слушателите. Благодаря много, госпожа председател, уважаеми дами и господа. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък при представянето на този доклад. Както вече каза госпожа председателят, организирахме първа размяна на мнение относно доклада през юли месец. Естествено, тогава не разполагахме с достатъчно време, за да разгледаме този документ и сега вече може да преминем към по-обстойното разглеждане. Като за начало искам да кажа, че за мен основна загриженост будат следните факти. Тези правопропорционални движения в Европейския съюз. От една страна, все още се създават институции, институционални механизми, много сложни структури, дори този специален представител на Европейския съюз за правата на човека. Изхождайки от договора от Лисабон и други документи, като рамковата стратегия по правата на човека, ние, ако мога да кажа по такъв начин, събираме все повече и повече амбиции, влагаме все повече и повече амбиция в нашите дейности. Но, от друга страна, имаме економическата и финансовата криза, която е реалност. Имаше такива фактори, които промениха скоростта, с която се движихме. Какво виждаме в момента? Международната общност вижда Европейския съюз като един по-отслабен партньор. В същото време се появяват нови, по-силни международни играчи. Споменавам най-вече нововъзникващите економики. Какво означава това? имаме един паралелен процес. От една страна нарастване на амбицията, Европейският съюз засилва своите структури, но от друга страна Европейският съюз не е слушан по същия начин, както преди. Не знам доколко са ни слушали преди, но добре, за да дам някакъв пример. Така, как трябва да действаме? Намираме се в един уникален исторически момент. Вече казах в, уводните си думи парадокса, който изживяваме. Общностните институции трябва също да положат усилие. Европейският парламент е една от институциите, която се занимава с външните дейности, така че и ние трябва да поемем нашия ангажимент, нашата отговорност, за да може стратегията да доведе до резултат. Има три основни аспекта. От една страна, стратегията трябва да бъде гъвкава. Ние в Европейския съюз обикновенно създаваме доста мързеливи в кавички принципи. Тоест, ние създаваме тези норми, но след това те реалистично не могат да бъдат прилагани. Така че трябва да бъдем по-гъвкави, да имаме по-голям капацитет за реакция. На второ място. Стратегията трябва да възлага отговорности ясно и на държавите членки. Не само на институциите. Ние естествено разбираме, че Европейският парламент е институцията, в която по подразбиране трябва да се разглеждат тези въпроси, но не трябва да се ограничаваме само до това. Не следва да се ограничаваме до писането на хартийки. Трябва да се прилага и на практика това, което сме написали. И на трето място. Европейският съюз трябва да работи последователно. Трябва да има последователност и съгласуваност между външните и вътрешните политики на Европейския съюз. Имаме примери, които можем да приведем. Примери за това как Европейският съюз не реагира по подходящ начин, когато трябва да оцени и провери спазването на правата, на човешките права в границите на Европейския съюз. Най-вече, когато говорим за ниво държава членка. В този смисъл някои от а, актьорите на международната общност а, ни гледат по-недоверчиво. Все едно нямаме толкова чисто досие. Ако искаме да бъдем гъвкави, ако искаме да бъдем реалисти, е крайно наложително Европейският съюз да организира своя вътрешен ред. Трябва да организираме по-добре нашите междуинституционални отношения. Дори и за работата, която трябваше да бъде извършена по изготвянето на този доклад. Беше установена контактна група с съвета за външни отношения. Тази контактна група е активна и се занимаваше с предложения и по а, тази стратегия. Но всеки един от въпросите, които в момента са висящи, трябва да бъдат разгледани. Всичко трябва да бъде преразгледано. Формализирането на контактната група, която споменах, за мен – е от най-съществено значение. Освен това, Европейският парламент изисква по-добра съгласуваност между инструментите, с които разполага и демокрацията. По-конкретно, както обичайно се казва, тези стримлайн. Тоест, политиките относно правата на човека трябва да бъдат развивани и в центъра на други политики, като търговската политика. Когато се гарантира спазването на правата на човека и ако искаме да го гарантираме, то трябва да бъдат вложени и в споразумение от друго естество, включвани с трети страни. И естествено трябва да има механизъм, който да показва да оценява, че тези задължения относно правата на човека се спазват. Трябва да има мониторинг. Не говоря само за Европейската служба за външна дейност, говоря и за самия парламент. Парламентарните делегации, постоянните парламентарни декларации трябва да спазват същата процедура. Винаги трябва да съществува една контактна точка, да кажем някой от а, заместник-председателите. По този начин ще се достигне нужното ниво на съгласуваност. Съществуването на тази контактна точка трябва да бъде не само по време на преговорите, но и след това по време на мониторинга и прилагането на процедурите. Важно е да акцентираме и върху въздействието, което имат тези политики. Има много многостранни, двустранни споразумения, които Европейският съюз сключва с трети страни, с други страни. Така че това изследване на въздействието е необходимо, за да може да разполагаме с единни, с единни резултати. Докладът предвижда редица, редица препоръки. Някои от тях са свързани с арабската пролет и други подобни явления. Ние смятаме, че явлението, процесът арабска пролет свари Европейският съюз недостатъчно подготвен – ние не познаваме младите хора от тези региони. Ето защо искаме а, и поискахме от а, специалния представител на Европейския съюз за правата на човека да направи оценка за това за младежите от а, евроарабския свят. В а, първата версия на доклада, може би, това не беше включено, но е важно инструментите, с които разполагаме, да бъдат видими. Има и други предложения, свързани с политиката на съседство. Това е включено и в други доклади. доклади. Има аспекти, които са включени в, и които са взети от доклада за корпоративна социална отговорност. Важно е гражданите да знаят, че данъците, които се събират от тях, няма да отидат в ръцете на а, страни кои, или на предприятия, които подпомагат а, дейности, които нарушават правата на човека. Така че ние трябва да следим не само да, не, да нямат тези предприятия достъп до европейски средства, да ограничаваме дори тези, които в момента се ползват от такива средства – Тук е и колежка от групата на Зелените, която работеше като политически съветник. Искам да й благодаря за свършената работа, както и на всички останали сътрудници, асистенти. Искам да благодаря за предложенията на докладчиците в Сянка. Ако имате въпроси, аз съм на ваше разположение. И естествено, преди да приключа, Искам да спомена факта, че секретарията също спомогна за доклада. Thank you. Благодаря, господин Тавареш. Давам думата на докладчиците в сянка. Благодаря. Ще се опитам да бъда много кратка. Мисля, че На вниманието ни е представен много амбициозен доклад. Понякога ми се струва, че е твърде амбициозен. Обхваща всички неврологични аспекти на стратегията по правата на човека. Бих подчертала силните страни. Параграф 20 стратегията за изработване на критерии, ролята на делегациите на Европейския съюз и някои препоръки с, в плана за действие. Бих искала да подчертая нещо и аз ще внеса изменения в този смисъл – от езикова гледна точка смятам, че е твърде сурово. Има нужда от изменения, които да смекчат тона. Някои неща се повтарят отново и отново. И може би можем да ги, уве, да ги обединим, за да избегнем повторението. В някои случаи има нужда от пояснение, например по параграф 25. Бих препоръчала преформулиране, параграф 26 за подход основан на правата или параграф 14 механизъм за оперативно изпълнение това са изрази, които имат нужда от пояснение, за да сме сигурни, че разбирам, че всички ние разбираме едно и също. Аз сравних английския и унгарски вариант и нито един от тях не дава яснота. Обедена съм обаче, че можем да намерим формулировки, които отразяват онова, което искаме да се включим. Моите собствени изменения са насочени към смекчаване на тона, за да се придържаме към темата. Los ponentes Така, докладчиците в Сянка започват да казват обичайно, че докладът е много добър. Това може да бъде от уважение, по някой път а, просто е така на Изус. Но аз трябва да кажа и да потвърдя, че това е един добър проект. Добър проект от доклад. И това го казвам наистина. Харесва ми както структурата, така и приоритетите, които са обхванати в доклада, предложенията, препоръките. За мен това е подходящ доклад за момент, в който съществува това парадоксално положение между а, загуба на тежест на Европейския съюз спрямо останалата част от а, света и от друга страна а, институционални промени, които целят по-голямо европейско единение. Политиката за правата на човека на Европейския съюз трябва да бъде чута по света това е от политическо и от а, символно значение. Важно в тази връзка и съществуването на новата фигура, специален представител за Европейския съюз по правата на човека и трябва да се възползваме от това. Трите области, които в своя доклад а, предлага господин Тавареш, стратегия и едно малко по-гъвкаво равнище на доброволчество с по-голяма възможност за реагиране пред проблемите, пред които сме изправени, както и по-голяма степен на отговорност на Европейския съюз и на държавите членки и на трето място винаги да се потвърждава необходимостта от нужда на съзвучие между вътрешната и външната политика. Всички тези области са подкрепени и от моята политическа група. Това е нещо като пътна карта, която трябва да проследяваме, за да може да постигнем успех. Трябва да има по-голяма съгласуваност между институциите и държавите членки. Само чрез съвместна работа с максимална степен на съзвучие, на координация ще подобрим дейността си. На второ място е важно да а, работим за съгласуваност между тези политики, които се прилагат в границите на Европейския съюз и тези, които искаме да наложим извън границите на съюза. И на трето място да се опитаме да направим възможно най-обективно обективни понятията и описанията на, полож... на държавите, които а, изпитват а, нарушения на права на човека и самите държави членки Европейския съюз. На мен ми харесва предвиждането, учредяването на показатели, които да позволят обективно оценяване на проблемите, които да позволяват последващият мониторинг на авансите, които се правят. И накрая само бих добавил един четвърт аспект и след което ще приключа. Става въпрос за видимостта на действието на Европейския съюз по отношение на въпросите на правата на човека. Тази видимост зависи от реализирането на всички действия, които бяха споменати, но това зависи и от конкретизирането на целите. Целите, които имаме за в бъдеще. Мисля, че посланията за обществото, както за европейското общество, така и за световното общество, трябва да бъдат много конкретни. Би трябвало да говорим по такъв начин, който да позволи да бъдем разбирани, а след това да може и да оценяваме ефекта от това, което казваме в обществото. Плурализмът на Европейския съюз в много материи ни позволява да имаме различни гледни точки относно проблематиката с правата на човека. Както борбата за равенство на половете, така и борбата за премахване на смъртното наказание. Това са все въпроси, по които можем да развием по-ефективна и по-видима политика. Премахването на смъртното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 е нещо, което се равнява на премахването на робството в миналото. Някой може да каже, робството продължава да съществува. Мисля, че преди 4 или 5 години МОД говореше за един голям брой хора, деца, жени, мъже, които живеят в условия подобни на робството и това е нещо, което е извън закона. Така че по същия начин трябва да постигнем смъртното наказание да бъде извън закона. По отношение на правата между половете, положението на жените в а, света, мисля, че не можем да се целим а, към а, нещо по-амбициозно, просто един постепенен поход за постигане на това равенство наистина това е цел, към която е добре да се стремим. Благодаря ви, господин Обойс. Не виждам други колеги, които да искат думата. Господин Свон от Европейската служба за външна дейност, искате думата, може би? Основното нещо, което ме притеснява е времето, тъй като има колеги, които чакат за времето за въпроси. Така е наистина, но все пак, ако имате обратна информация, ще ви слушаме. Няма много какво да се добави. Много внимателно изслушах казаното от предишните оратори. Освен това, внимателно прочетох доклада на господин Тевариш, както може да се очаква. Въпросите, които се повдигат като премахването на смъртното наказание или въвеждането на ясни стандарти, необходимостта от съответствие между вътрешната и външна дейност всичко това са въпроси отразени много добре в проекто Стратегическата рамка и плана за действие. В този случай приоритетното значение беше подчертано от върховния представител и от специалния представител пред парламента – За това ми се струва, че мога да приключа до тук. Ние ще продължим участието си в процеса. Господин Тавариш, може би обобщение. Благодаря на колегите за отправените коментари. Ще очаквам предложенията за изменения. По отношение на думите на госпожа Гал, благодаря и за критиката, и за похвалите. Да не успеем да подобрим този доклад, ако има повторения, те ще бъдат изчистени, но пък от друга страна по този начин засилват духа на договора. Моят, вие казахте, че сте поручали и унгарската версия, а моят унгарски е доста слаб. Но искам да кажа, че тази терминология, както вече видяхте, показва, че докладът е доста по-твърд от изходния документ, който беше използван. Истината е, че ние сме твърди, и категорични и с самия парламент. Защото някои от критиките са отправени към самия парламент. Защото и ние трябва по-сериозно да се занимаем с въпроса за правата на човека, а не винаги го правим. Видимостта, да, това е нещо, което ние имаме, така че трябва да, го, да се възползваме от видимостта на Европейския парламент, за да даде е необходимия приоритет на въпроса за правата на човека. Има критики, които получих, ще ги обмисля, ще ги разгледам. Така че по отношение на думите на госпожа Гал, просто бих добавил, а, че и благодаря. По отношение на думите на господин Обиос, благодаря много за предложенията, които отправи. Мисля, че двете основни а, цели, които бяха а, споменати, могат да получат по-добро отражение в текста. И едно малко по-общо размишление. Много често Европейският съюз живее с а, травмата, че няма един единен глас – защото има много въпроси, по които трябва да говорим с един единен глас. Правата на човека, дискриминацията и други. Трябва да има единен глас по тези въпроси на Европейския съюз. Къде е този глас? Хартата на основните прави, на основните права, други документи. Те ни позволяват да имаме отправна точка за изпълнението на стратегията за постигане на нашите цели. Мисля, че въпреки, че това не е лесно, няма, защото няма магически разрешения. Но да, мисля, че Европейският съюз трябва да се стреми да говори в синхрон. В естествено трябва да се чуват и различните мнения. Всяка държава членка има свой собствен опит, който се обослави от географията, от историята, така че нека при всички случаи да се възползваме и от тези привилегировани канали, с които разполагаме. Опитът на държавите членки, които някои въпроси познават много по-добре, отколкото и самия Европейски съюз. Тези национални въпроси трябва да бъдат отражени и в въпросите за правата на човека. И накрая искам да кажа, че естествено никой не може да се осмели да каже, че тази дейност е лесна. И не можем с магическа пръчка да преминем към една ефективна, изпълнима 100 на 100 стратегия, но трябва да се борим за това. Това е нашата политическа задача, нашата политическа цел. А ако не, получаваме критики. Of... Благодаря ви. Нека ви напомня накратко сроковете. 21 септември, 12 часа, крайен срок за измененията. След това обсъждане в Комисията по външни работи на 18 октомври, на 5 ноември разглеждане в правната комисия, Надяваме се на гласуване в Комисията по външни работи на 6 ноември и накрая през декември разглеждане в пленарна зала. Сега по въпросите имаме три въпроса. Първият е на Пино Арлачи. Мисля, че госпожа Гомеш е готова да отговори. Имаме и въпроса на Никол Кил Нилсен, на който аз ще отговоря. Третият въпрос е поставен от самата мен. Два въпроса по нарушаване на правата на човека в Западна Сахара. Не е необходимо, може би, отново да въвеждам въпросите. По-скоро ще помоля да бъде даден отговор на тези въпроси. Ще продължим още 5 минути на различните езици, след което ще продължим на английски. Господин Питър Фриш от службата за външна дейност за Западна Сахара. Благодаря ви, госпожо председател. По първия въпрос. Нека кажа, че Европейският съюз, а не само службата за външна дейност, подкрепят усилията на господин Банки Мун с цел да се стигне до политическо решение, което е приемливо, справедливо и което спомага себеопределението на хората от Западна Сахара. Това отговаря на решенията на Европейския съвет. Европейския съюз подкрепя резолюция на съвета за сигурност на ООН 2004 от 2012 година с разширяване на мандата в Западна Сахара до 30 април 2013 година. Резолюцията подчертава колко е важно да се подобри спазването на правата на човека в Западна Сахара, насърчава страните да работят заедно с международната общност, е, за да е, въведат и проведат необходимите мерки за зачитане на тези права като същевременно се съобразяват с задълженията съгласно международното право. Резолюцията приветства и разкриването на комисии към Националния съвет по права на човека, както и стъпките предприяти на местно ниво. За да се изпълни ангажимента за свободен достъп до всички процедури, описани от съвета по права на човека – също времено въпросът с правата на човека е основен в диалога между ЕС и Марокко. Той се разглежда и на заседанията на съвместния орган съгласно с споразуменията за асоцииране. Ние разговаряхме и за 23-мата затворника, за отделните случаи. Те са в затвора в Рабат след разтурването на лагера на 8 ноември 2010 година. Благодаря ви. Thank you. Is this okay, Anna Gomes? Yes. Какви стъпки ще предприеме Марокко? Имате ли коментар по неодавнашния доклад на делегацията, ръководена от Кери Кенеди в Западна Сахара. Бихте ли отговорил? Мисля, че ние сме в процес под ръководството на съвета за сигурност на ОНЕ, ние смятаме, че процесът е, трябва да доведе до решаване на проблема. Въпрос, който е включен в дневния ред от вече 40 години. Прочетах доклада Кенеди. Най-напред е, много се зарадвах, че не е била отвлечена от Ал-Кайда, което е било сред приоритетите им, когато посетила лагерите Тиндов. Има някои предварителни наблюдения. Последният доклад все още не е излязъл. И ако прочетем предварителните наблюдения, от гледна точка на човек, който е предпазлив към правата на човека, поразителното е изречението основните ливни е, стандарти е, са приемливи като част от временно решение след 4 десетилетия, тези стандарти вече не са приемливи и те засягат стремежите на стотици хиляди. Аз не заемам позиция, просто искам да кажа, че трайното решение на този проблем трябва да отчете факта, че тези бежанци живеят от 40 години в лагер и трябва да се и те не могат да реализират своите стремежи и всяко едно решение трябва да отчете страданията на тези хора. Не казвам, не заемам страна, нито на едната, нито другата, но всяко решение трябва да отчете факта, че тези лица ако не бъде намерено решение, могат да стигнат до това, което ни учи историята. Благодаря. Сега стигаме до последния въпрос, внесен от мен. Райн, I will proceed if you could also repeat quickly the question and then a quick answer. Thank you. Thank you very much, Madam Chair. Uh,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 which was a consequence of last year's unrest in the country. Among these, Искам да подчертая, госпожо председател, че има един датски гражданин и шведски гражданин, Представителите на Европейския съюз участваха на всички изслушвания на съда, когато това им беше разрешено. На 5 септември беше последното задание. Госпожа Аштън проведе няколко срещи с колегите си от Бахрейн – Искам да добавя, госпожо, че за последно беше направено посещение в Бахрейн, за да посети тези граждани в затвора. Правителството на Бахрейн е наясно с притесненията на Европейския съюз, тъй като ние използваме всички възможности да проучим ситуацията. Например, чести срещи между службите в Брюксел представителите на Бахрейн. Също така, нашите колеги в Рият са онези, които са акредитирани в Манама. Те могат да посещават Бахрейн много често. Искам да ви напомня, госпожо председател, че само четири държави членки имат представителство в Манама. Европейския съюз настоява пред властите да проучат всички твърдения за нарушението на правата на човека. Това трябва да бъде неразделна част от изпълнението, от насоките за изпълнението на препоръките на независимата комисия, комисия сладена от краля. Such implementation would be a prerequisite for genuine national reconciliation, and the EU will therefore continue to call